Благодаря на всички ви и се надявам от утре на сетне да имаме е, регламент за Евросур наистина. Благодаря колега Мулдер. С това се изчерпа нашия дебат. Ще гласуваме утре в 12 часа по тази тема. Продължаваме с точка от дневния ред изявление на Европейската комисия относно прекратяването на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдението от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ NSA. И продължавам на английски, за да дам думата на госпожа Мамстрям. Благодаря ви. Дами и господа, тук съм днес, за да ви осведомя какви мек ще предприемем след, след твърденията за евентуалният достъп на Националната агенция за сигурност на САЩ чрез споразумението и чрез споразумението, с Европейския съюз SWIFT. Вече веднъж ви осведомих за постигнато до момента по тази притес този притеснителен случай. Необходимо е да се изяснят редица въпроси. След като се появиха първите твърдения в пресата, както ви казах при първата ни среща, незабавно предприех мерки. През месец юли изпратих първото писмо до американските ни партньори, а през септември се срещнах с господин Коен, който е държавният секретар, отговарящ за съответните въпроси с молба възможно най-бързо да отговори на писмото ни. На следващия ден предложих възможност за започване на точно направих искане за започване на диалог съгласно член 19 от договорът за проследяване на финансирането на тероризма TFTP на 23 септември. Американските власти дадоха някакво обяснение, но някои от много важните въпроси останаха без отговор. Ето защо в понеделник тази седмица се срещнах с секретаря Коен в Брюксел и му благодаря за това, че осъществи посещението си въпреки бюджетните съкръщения. По време на това заседание заместник секретаря Коен ни заяви, че след влизането в сила на споразумението TFTP е, американските сили не са събирали данни за Европейския съюз чрез SWIFT. Аз настоях да получа в писмен вид тези твърдения. Обсъдихме също така по-внимателно, по-подробно конкретните модели, чрез които американските власти получават финанс... информация за финансовите транзакции в рамките на SWIFT. Освен това поисках писменно потвърждение, че тези механизми не противоречат на споразумението от CFTP На този етап контактите ни с американските власти не показват никаква данни за нарушаване на сключеното споразумение в Европейския съюз и САЩ. Приключването на диалога с САЩ е сред приоритетите както моите лични, така и на екипа ми. И разбира се, през целият процес ще съблюдавам за своевременното осведомяване за продължаването на консултациите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на ораторите от името на политическите групи. Започваме с господин Диас Демера от НП. Благодаря, госпожо председател. По време на предишното пленарно заседание ние говорихме за вътрешна сигурност. Аз казах, че за да се бориме с организираната престъпност, трябва да бъдем последователни и да вземем превентивни мерки. За, за това ние се опитваме в момента да събираме доказателства за шпионската дейност, която е била извършена от Националната агенция за сигурност. Обаче за сега не разполагаме с е, подобни доказателства както и госпожа Малстръм, така и директора на Европол, а госпожа Малстръм каза, че е разговаряла с американски е, колега и се, се, се оказа, че няма доказателства, поне за сега. Затова не виждам защо трябва да е, суспендираме временно споразумението. Споразумението за финансиране на терористична дейност до, води до много добри резултати. Спомнете си е, как, че благодарение на това споразумение успяхме за няколко часа да разнищиме начина по който бе, са били финансирани дейностите на терориста Бревик в е, Норвегия. Така че същевременно е, съгласно е, клаузата на споразумението, то не може да бъде суспендирано едностранчево. Така че, ако нашите права се нарушават, ако нашите лични данни са изложени, то то тогава е, ще трябва да вземем мерки. Но за това трябва обаче да разполагаме с необходимите и неопревържими доказателства. Не трябва да действаме прибързано, не трябва да създаваме допълнителна опасност е, на, е, за това, че действаме прибързано. Нека да имаме доказателства. Казва председателката има картон от господин Стоянов за вас, господин Демер. вниманието. Имам един въпрос към господин Диас Демера. Как разбрахме, господин Диас Демера, че не е, не е нарушено а, споразумението SWIFT? Понеже госпожа комисаря разговаряла с американски служител и той е бил уверил, че то не е нарушено. Ми вие какво очаквахте? Той да излезе и да си признае и да каже, ми да, нарушихме го споразумението, виновни сме, така ли? Благодаря, колега Стоянов. Благодаря за въпроса. Ако бяхте изслушали това, което казах, нямаше да ми зададете сигурно такъв въпрос. Аз е, не съм казала подобно нещо. Аз казах, че има съмнение е, и че ние сме загрижени и за това парламента разследва в момента но казах, че не може по непроверени доказателства да прекратиме едно споразумение. Това може да стане на основа на доказателства, а не на предположения. Следващо. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Малстрем, отново ще ви припомня, че Имаше проблеми с прилагането на това споразумение още преди последните разкрития. Искам да ви припомня също така, че много преди да влезе в сила това споразумение, САЩ използваше данни от SWIFT на своите сървъри. Тези факти излязоха в медиите. По-настоящем медиите излизат с сериозни обвинения – които заплашват съществуването на това споразумение. А, говорихте за Коен, за отговора му. А, мисля, че отговорът е доста странен. Той казва финансирането на а, тероризма и програмата за проследяването на това финансиране работят добре, какви а, е, други средства ще използва той за проследяване на финансирането, ако не използва SWIFT? Казвате, не използва данни от SWIFT в Европа, но може да използва такива данни от трети страни. Не е ясно. Това споразумение, според мен, трябва да бъде прекратено, е, поне така както съществува. Колегата Диас Демера каза, че не бива да прибързваме. Медийните разкрития обаче не могат да бъдат оставени на страна. Европейската комисия отдавна ни обещава да излезе с предложение за обработка на данните на европейска територия, но това не се случва. Дали бързаме с прекратяването на споразумението? Аз бих казала не. Защото нямаше просто да го прекратим за известно време, ако имахме ясни данни. Ако имахме факти, щяхме да го прекратим изцяло. САЩ трябва да предоставят доказателства дали има нарушения на споразумението. Не може данните на европейските граждани да бъдат използвани от трети страни. Госпожа Интвелт има думата. Just... Благодаря ви, госпожо председател. Колегата от НП току-що каза, че имаме нужда от факти, а не да прибързваме с заключенията си. Аз съм напълно съгласна с това твърдение. Ето защо подчертавам, че към момента не е имало никакво разследване. Нито една държава членка не е поискала отдела, който се занимава с киберпрестъпността на Европол, орган, който би следвало да разследва, да започне разследване. Нямаше такова искане дори и от страна на холандското правителство, където се намира основния сървър на SWIFT. Не, холандското правителство твърди, че това разследване ще бъде оставено на работна група от специалисти. Тук говорим за държавни служители, които се срещат при закрити вълни и естествено по време на тези срещи американците твърдят, че не е имало никакво нарушаване на правата. Но има обаче много сериозни твърдения, много сериозни подозрения, че не би трябвало да вярваме на твърденията на господин Коен, а да разглеждаме да проведем истинско разследване в SWIFT и да разберем какво всъщност се е случило. Защо държавите членки не поискаха от Европол да започне разследване. Защо държавите членки не настояват холандското правителство незабавно да започне да разследва на място какво се е случило? Честно казано, струва ми се, че вече не можем да вярваме на американците само заради хубавите им сини очи. Има конкретни доказателства, имаше конкретни данни, които бяха предоставени от господин Сноутън. Всъщност, американците никога не са го отричали. Американците заявиха, не сме имали достъп до сървъра на Swift без разрешение, но твърдят, че те имат подобно право, а това само по себе си е нарушаване на споразумението. Ето защо съм съгласна с госпожа Сипел. Ако не вземем решение незавременно не да прекратим действието на споразумението, то трябва поне временно да прекратим влизането му в сила. Имам да кажа още нещо на госпожа комисария. Това беше първото сериозно споразумение, което беше одобрено след влизането в сила на договорът от Лисабон. Това беше първото важно споразумение, което ние одобрихме. Проблемът обаче е, че след като ви дадем карта планш, вече нямаме никакво право да кажем каквото и да е било. Ето защо конкретният случай ще бъде едно изпитание. Ако Европейският парламент поиска временно прекратяване на действието на споразумението, ако Европейската комисия и съветът не реагират по адекватен начин, това ще означава, че не се гледа достатъчно сериозно на Европейския парламент и ние ще внимаваме за напред как ще даваме одобрение си за международно споразумение. Благодаря ви. Думата има колегата Алпрефт от името на групата на зелените. Благодаря, госпожо комисар. Аз съм малко шокиран от от вашите твърдения. Вие сте доволна от отговора на а, американските власти. Господин Коен е написал, че американските власти използват а, споразумението а, за извличане на данни, които не могат да извличат по други източници. Това е едно доказателство, че те се опитват да а, да заобиколят загона. Не, те не спазват клаузите на SWIFT. Те про, просто са позволили а, на свои а, органи да е, извличат данни. Така че наистина трябва да има едно истинско разследване. И, и аз ще повторя, че нито едно правителство на страна членка, никакъв, нито един орган на Европейския съюз не разследва. Е, дори до, до, дори не, не, не знаеме дали няма кибератака срещу SWIFT. Така че Така че ние трябва да, да поемеме своята отговорност на депутати и да прекратиме това споразумение и да, преговор, да е, преговаряме отново е, условията на това споразумение, защ, защото в новото споразумение трябва да се включат задължения за SWIFT и други, и други предприятия да се съобразяват с нашите стандарти за сигурност. Благодаря ви. Господин Киркхалп, благодаря, че имаме такава възможност да обсъдим този въпрос с вас. Исках да се обърна към парламента и към комисията да попитам, наистина ли смятате е, заплахи за прекратяване на споразумение от такъв тип е, биха били нещо добро за нашите граждани? Изтеклите документи от Сноуден са най-голямата заплаха за сигурността в Западна Европа. Ръководителя на МИ-5 е, нарече това подарък за терористите. А ние тук говорим да дадем още един дар на онези, които са постоянна заплаха за нашата сигурност. Това е абсурдно. Някои от депутатите тук говорят от името на всички граждани. Аз ще говоря от името на онези, които искат да живеят в една сигурна Европа. И те, и семействата им. Съответните власти, разбира се, трябва да разследват нарушение на неприкосновеността, неприкосновеността извинете, на данните. Но нека го направим, като събираме твърди факти, а да не прибягваме до прибързани решения. Ако парламента иска правомощията, каквито смята, че трябва да има, трябва да бъде по-отговорен. Разбира се, че сме тук да опазваме свободите и правата на нашите граждани, но аз не съм готов да го направя, като рискувам тяхната сигурност и техния живот. Със сигурност няма да подкрепя никакви парламентарни действия, които предприемат такава, такъв безотговорен ход по толкова важен въпрос като по този начин а, нарушават международните ни отношения и световната сигурност. Или пък ще прекратим всички споразумения, когато някой вестник, който е, или някой ренегат излезе с някакво обвинение. Това ли е начинът по който ще управляваме Европа? Благодаря, колега Кирк Хоуп. Колегата Индвелт има въпрос към вас. Приемате ли въпроса Yeah, I'm, I'm asking you whether you will accept... Питам ви дали приемате въпрос на госпожа Индвелт. Имате думата, госпожо Индвелт. Колега, радвам се, че твърдите, че искате да разберете какви са фактите. Съгласни се тогава, че трябва да се започне официално разследване от отдел отговарящ за киберпрестъпността в а, страна на Европол. Смятате ли, че вашата партия Обединеното кралство би направила подобно искане? Защото ако не вярвате на нас, на Европейския парламент, поне би следвало да вярвате на Европол. На второ място твърдите, че това споразумение е важно за борбата с тероризма, но самият секретар Коен признава в своето писмо, че данните са използвани за цели различни от борбата с тероризма. Смятате ли, че американците имат право да използват тези данни за цели различни от борбата с тероризма? Благодаря ви. Софи, винаги ми задавате въпроса с синя карта и с пълно готово ще ви кажа следното. Компетентните органи винаги трябва да разследват подобни твърдения. Аз нямам никакъв проблем с тази практика. Има проблем обаче с прекалено с подхода, който предприемате по този въпрос. Не смятам, че някаква агенция или че някаква държава следва да бъде осъдена преди да са предоставени конкретни факти. А това все по-често се случва в, тук, в парламента. И ми се струва, че това поведение е недостойно и неприемливо. Благодаря много. Сега колегата Ернст. Ja, ähm, Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Продължаваме да говориме за Суифт и да повтаряме едно и също. Всеки път се сблъскваме с един и същи факт. Нямаме, не разполагаме с факти, нямаме данни. Това е просто една черна дупка. Не знаеме за какво става дума. Добре, защитата на данните е важно нещо, Зна, знам, че има някакви проблеми с Националната агенция за сигурност, но а, трябва да попитаме какво точно е станало. Готови ли сме? Готови ли сте? в комисията. Госпожо Малстром, към вас се обръщам. Готови ли сте да зададете въпрос? Защото как, какво е? Американците са ви изпратили едно писъмце и вие, и, и вие им вярвате. Какви доказателства имате? Е, с какви данни разполагате? С какви конкретни факти разполагате? Да, какво да ви кажа? Едно писмо. Хубаво. И после? Не може не може така. До, а, а, американците до, дори не искат да си признаят, че трябва нещичко да променят и че трябва да. Е, да, да, да, да, да се пазват правилата. Аз мисля, че само прекратяването на споразумението е, може да реши проблема. Аз просто не мога да разбера как може да се задоволявате с подобни неща. Аз да, е, аз мисля, че трябва да се прекрати съм споразумението, но дори да не го направиме, то, то поне е, трябва да се питаме, ще продължаваме ли с това споразумение, защото ние като, като изглеждаме като идиоти. Госпожа... Благодаря. E- ако има нарушение на закона, трябва да има и правни последствия. Изглежда обаче, че има нарушение на данните на европейски граждани, европейски дружества. Правни последствия няма. Аз мисля за доклада Екола. Това бе преди 11 септември 2001. този доклад се казваше, че САЩ подслушва европейските граждани. Къде са правните последствия от този доклад? Аз не ги виждам. Европейския парламент е, последните десетина години се занимава с ужасяващите условия в е, Гуантанамо. Условия, при които живеят затворниците. Има много подозрения за измъчвания. Има ли някакви правни последици? Няма. Отново говорим за човешки живот. Много информация се предоставя от световните медии и пак няма да има никакви правни последствия от всички тези данни. Какви са конкретните стъпки, които ще предприеме Европейския съюз, за да може тези нарушения, тези престъпления да бъдат разгледани от съда? Думата има колегата Вос. Благодаря ви, госпожо председател. Пожелавам ви честит рожден ден на патерица. Бих искал да се спра на значението на споразумението SWIFT. Какъв е смисъл на това споразумение? Смисълът му е в борбата срещу тероризма и защитата на, дан... на личните данни. И предвид целите на това споразумение, не знам как може изобщо да се обсъжда неговото прекратяване, без да разполагаме с конкретни факти. В миналото парламента вече взе своето решение по отношение на споразумението, защото според нас програмата за проследяване на финансирането на тероризма ще допринесе за борбата с тероризма и към момента не разполагаме с данни, които да опровергават това становище. Не разполагаме с конкретни данни, които да показват, че споразумението не функционира правилно. А само подобни факти биха могли да доведат до прекратяване прекратяване на споразумението. А без да разполагаме с такива данни да пристъпваме към временно прекратяване на неговото действие също ми се струва напълно неразумно. Освен това обсъждаме евентуалното суспендиране без дори да приключва обсъждането на а, темата в а, съответната компетентна комисия на Европейския парламент. Към момента, пак повтарям, не разполагаме с никакви конкретни доказателства Госпожа комисарят ни убеди, че продължава своята работа, че в момента се прави анализ на споразумението СУИФ от правна гледна точка. всички сме съгласни, че трябва да има много ясни изисквания на, на зачитане неприкосновеността на личните данни, но за момента има само твърдение от страна на пресата. Не знаем дали Националната агенция за сигурност действително е използвала данни, придобити чрез споразумението SWIFT. Още само няколко думи, госпожо председател. Има два възможни подхода. Законния и незаконния. И не разбирам защо се предлага прекратяване на един правен инструмент, който функционира добре, като санкция към, Европей, към Съединените щати за това, че евентуално са извършили нещо незаконно. Възможно е Националната агенция сигурност да е послушала, възможно да има някакви злоупотреби с SWIFT, но дали се заслужава за това изобщо да прекратяваме споразумението? Сега, ви използвахте една минута повече, но колегата Интвелт иска да ви зададе въпрос. Благодаря. Господин Вос, всички тук говорят за факти. Но, казах, имаше много е, жалби, оплаквания от това, че данните се използват не за е, цели за сигурност. Но нито вие, нито аз сме експерти. Ние, нито един от нас не е бил в СУИП. Ние не знаеме какво става. Така че нека да оставим нещата на експертите, нека експертите в информационни технологии да направят разследване и е, тогава, да, тогава да, да решиме. Какво мислите за това предложение? Ами, не разбирам, не разбирам защо немското правителство, например, трябва да вземе отношение по въпроса. Аз всъщност не, не разбирам как, какво точно ме питате. Да, ние зададахме въпроса на Swift, а същевременно ние, раз, ние разполагаме с а, а, експертиза. Ние можем да разбереме това доказателства ли са, не са ли но казах, че до сега просто не разполагаме с доказателства, нямаме такива и не виждам защо трябва да нарушаваме разпоредбите на споразуманието. В крайна сметка, защо ние да се държим незаконно, след като обвиняваме други, че се че действат незаконно. Така че не може да бъдем за или против. Господин... Благодаря. Колегата Сепъл спомена част от тревогите в моята група. Сега аз ще започна с въпроса, свързан с разследването, което спомена господин Вос. В анкетната комисия говорих за това звено за киберпрестъпност в Европол – е, наистина могат да бъдат разследвани такива нарушения. Ако това е така, то съвета, разбира се, не е представен, но ако това е така, поне една от държавите членки трябва да поиска такова разследване. И ето тук всъщност е и проблема. Господин Кърк Хоуп говореше за екзистенциални въпроси, за това дали разследваме това, което изнесе господин Сноуден или не. Това може да бъде отделено обаче от незабавния въпрос дали ние можем да разследваме случващото се в едно споразумение SWIFT. Аз съм съгласен с казаното на господин Фос. Той си свали всъщност слушалките, така че не знае какво казвам. Надявам се, като се върне да ми дадете допълнителна минута. Дайте ми още 15 секунди, ще кажа аз. Никой не ме разбира явно. Добре, а, та, това, което казвам е, че не знаем какво се случва, защото в разследването нямаме никой, имаме само няколко свидетели. Затова, госпожо комисар, искаме вие да ни дадете максимален брой отговори и искаме това разследване да покаже какво да направим ние в политическите си решения и дали да прекратим това споразумение за малко или цялостно. Ние като депутати не можем да го направим. Разбира се, трябва да се вземе а, в съвета това решение с мнозинство. Това е механизма. Госпожа Интвелд е права имаме правомощия, които са свързани с бъдещи споразумения. В крайна сметка това е политическия лост, с който разполагаме и това е резултата, който се очаква. Те искам да повтаря, мес да влизам в някакви подробности. Суефт е много важно споразумение за нас и за нашата група. Ние водихме преговори в този парламент по него, гледаме сериозно на него, е, знаем, че то е важно за сигурността, гледаме сериозно на нея и поради тази причина Искаме подробно разследване, което да даде ясни отговори. Извинете, госпожо председател, и след това ще направим оценка, след това ще се вземе политическо решение дали временно да се прекрати споразумението и да се започнат нови преговори. Не искаме цялостно да се прекрати споразумението, на базата на някакъв каприз. Не, това е сериозно решение, но то е политическо решение. Благодаря ви, колега Мораес, казва председателката. Господин Майер. Muchas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Най-доброто послание, което можем да отправим е за върно прекратяване на силата на споразумението. Това е най-малкото, което бихме могли да направим, за да убедим европейските граждани, че полагаме усилия за защита на техните основни права в Европейския съюз докъде сме готови да стигнем, за да защитяваме техните права. Някои хора твърдят, че американските власти са отговорни за най-мащабната шпионска операция без каквото и да е било разрешение. Това са твърдения и въпросът е дали има доказателства за тези твърдения като подозренията са за шпионска дейност не само в рамките на територията на Европейския съюз, но и в Южна Америка. Знаете какво се случи в Бразилия. Веднага след като госпожа Русев разбра, че има такива подозрения за шпионаж, тя поиска незабавно от президента Обама обяснения и евентуални санкции. И според мен това трябва да направи и Европейския съюз. Трябва направо да се обърнем към президента Обама, защото тук сме изправени пред престъпна действие. Навсякъде другаде по света, ако има шпионаж, има и престъпление. Благодаря ви. Думата има господин Енхаузер. Благодаря, госпожо председател. Нека не забравяме по как се появи това споразумение. Преди няколко години американците бяха е, успяли да се натъкнат незаконно на сведения на данни от SWIFT и всъщност ние ги наградихме, като им създадахме законна рамка. А сега не само, че трябва да прекратиме това споразумение, а трябва да го заклеймиме. Нека бъдем честни. Нека бъдем честни и да кажем, че с, с суспендирането, с прекратяването на това споразумение и чрез създаване, да речеме, на някаква комисия да разследва или ако дадеме наградата Сахаров на господин Сноудън, е, можем да направим всичко това, но няма да решим никакъв проблем с това, защото правата на хората се потъпкват, все по-малко и по-малко има отношения и връзки между държавата и граждания. От какво имаме нужда? Имаме нужда от някаква нова визия, една по-широкообхватна визия една е, наистина голяма, голяма визия, об, обемна, широкопобхватна, нещо като откриването на Америка. да се да, да, да видим как, по какъв начин интернет трябва да ни помогне. Да, трябва да имаме визия. Трябва да имаме визия за света. Без визия няма да решим проблемите. Благодаря. Обикновено не правя това, но първо искам да поздравя госпожа комисаря е, за това, че тя наистина е хванала здраво юздите на този въпрос. Смятам, е, че тя ясно е говорила с американците и мисля, че госпожа Малстрем наистина внимателно следи е, какво се случва по въпроса. Запознат съм с историята на това споразумение. Знам, че холандските граждани изключително се притесняват от случилото се и от случващото се. Нашите дискусии с представителите на Националната служба за сигурност не улесняват нещата. Трябва да погледнем приложното поле на това споразумение. Е, дали то трябва да включва е, всичко в е, контекста на борбата с е, тероризъм. Е, може би по трябва да погледнем економически на нещата. Говорим за политическа инфраструктура а, е, от друга страна. И за това си мисля, че това трябва да продължи да се разглежда. Говорим за проследяване, за откриване и какво ли още не. Трябва да се спазват правата, правото на личен живот е, и е, трябва да продължим от друга страна да се борим с финансовия тероризъм. Имаме економически задължения към останалата част на света и това също трябва да се спазва. Благодаря. Лопес Агуяр. Думата има господин Благодаря, госпожо председател. Независимо от това, как сме гласували за или против споразумението за програмата за проследяване за финансиране на тероризма, трябва да разгледаме какви са фактите в момента. Въпреки всички усилия на Европейския съюз да се установят фактите в отговор на притесненията на европейските граждани, се оказваме в положение, в което не сме в състояние да открием тези факти, просто защото не си дава тази възможност. Истината е, че Националната агенция за сигурност на САЩ в нито един момент не е отричала факта, че притежава данни, които са получени чрез SWIFT. И самият факт е, че американските власти не ни предоставят необходимите обяснения, може да се възприеме като нарушаване на разпоредбите на споразумението. Комисията Либен Европейския парламент създаде анкетна комисия, за да проучи въпроса и твърденията не бяха отречени нито от заместен секретаря Корани, нито от SWIFT. SWIFT не можаха да ни уверят, че не е имало кибератака от страна на Националната агенция сигурност на САЩ към системите на SWIFT. И този факт сам по себе си е достатъчно притеснителен. Моят въпрос е следният. Европейската комисия възнемарява ли предвид това очевидно нарушаване на споразумението, а именно фактът, че нямаше ясно опровергание по опровержение на твърденията за използване на дептани по направен начин, не, възнамерявате да прекратите това споразумение. Благодаря ви. Госпожо председател, каза господин Соса Вагнер, много съм загрижен. Много съм загрижен и този дебат доказва, че има защо според информация Националната агенция за сигурност е потъпквала правото на личен живот на европейски граждани. Трябва време трябва да се извърши едно цялостно и пълно изследване, като същевременно се вземат мерки за защита на основните права на европейските граждани. Но този инцидент трябва да стане повод за а, е, пре, а, е, преструктуриране на цялата система за защита на личните данни. Държавите трябва да разполагат с е, а, модерни инструменти и това трябва да стане на общоевропейско равнище. Ако да, медиите имат, имат право да е, на свобода, но днес това, което трябва да, е, да бъде в най-основното е да има пространство на свобода и а, е, правосъдие. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на следващия. Госпожо председател, нека да резюмирам дискусията до момента. Трябва да видим какво е направила Националната агенция за сигурност що се отнася до наблюденията и върху лица, които са заподозрени за тероризъм. Европейския парламент се бори отдавна да защити личната сфера на всеки един от нас. И това е отправната точка за начина по който разузнавателните служби преминават през задната врата и извършват наблюдение на финансови транзакции. Европейския парламент е пазител на правата на гражданите на Съюза. За това трябва да действаме. Не трябва само да пишем писма и да четем отговорите, които не се изпращат. Не, ние трябва да хвърлим светлина върху фактите. Несъмнено е, че трябва да защитим личната сфера на всеки един човек. Поради тази причина не би трябвало да предаваме повече никакви данни на САЩ. Програмата SWIFT трябва да бъде прекратена, докато не се изяснят фактите гражданските свободи не трябва да бъдат поставени като жертва на ултара на приятелството ни с САЩ. Трябва да видим какво прави Националната служба за сигурност. И това трябва да ни безпокои наистина. Не можем да се правим, че нищо не се е случило, както правим а, до сега, защото това правим. И за това има нарушаване на стандартите защита на данните, които е, има в Европа. Това не е в наш интерес. Е, крайно време е да изпратим сигнал. Един сигнал, който да бъде чут много ясно от другата страна на Атлантика. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с спонтанните изказвания. Давам думата на колегата Коферати. Благодаря, госпожо комисар. Смятам, че по такъв деликатен въпрос може би е хубаво да не използваме големи политически аргументи, които могат да изглеждат важни. Не, трябва да има консенсус. Ние сме изправени пред евентуален шпионаж. И първото нещо, което трябва да направим е да има разследване, за да видим дали наистина съществува такъв огромен проблем, а, за какъвто се говори. В същото време трябва да се приложи принципа на предпазливостта. Тоест, има някой, който е заподозрян и който може би е нарушил нещо, е, което е закон, е, закон. Ако се стигне до съответни е, заключения и наистина има нарушение на индивидуалните и колективните права на гражданите, то тогава трябва да започнем преговори посредством съответни механизми на споразумението. Но аз не намирам альтернатива на тази, тази, тази, тези стъпки. Първо има разследване, след това има прекратяване и след това, ако има потвърждаване на, предприем, на престъплението, е, отмяна на цялото споразумение. Енгстрюм. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, светът беше шокиран от е, изтеклата информация чрез Слоутън. Разбрахме как е, Националната агенция сигурност на САЩ шпионира Бразилия, как има политически шпионаж по време на високопоставени срещи и как се шпионират граждани, обикновени граждани из цяла Европа. И ако тези твърдения не са достатъчни за Европейската комисия, за да се прекрати споразумението да започне едно истинско разследване, то какво трябва да се случи изобщо? Колегата Паска. Дякуем за слово, важна пани представица, важна пани... Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз съм съгласен с казаното от колегите. Нашите нашето предложение предвид предполагаемите действия на Националната агенция за сигурност не трябва да бъдат истерични. Трябва да стъпим на факти. Само и единствено на факти. Трябва да разполагаме с доказателства. Така че писмото на господин Коен в никакъв случай не трябва да замести заключения на наш разследващ орган. Аз мисля, че Европол трябва да поеме е, тази дейност и да стигне до някакви заключения, да види и да установи дали наистина има прихващане на данни. Не можем да продължиме така. Не можем да продължим с, лич, с липсата на отсъствието на действие от страна на нашите държави членки и органите. Нашите граждани ще ни припомнят а, какви са нашите отговорности. Господ... Благодаря, госпожо председател. В светлината на десния екстремизъм, мисля, че всички разбрахме, че няма какво толкова много да го търсим в Европа. Трябва само да погледнем от другата страна на океана, където от 10 години функционира една гестаповска система за следене на гражданите. Когато тази система се отнася към американските граждани, това за мен не е проблем, защото в крайна сметка тя е наложена от избраното демократично от тях правителство. Но когато тези гестаповски методи бъдат насочени срещу европейски граждани, това вече е недопустимо. Аз съм роден и съм живял известно време в тоталитарна държава. В тази тоталитарна държава имаше много сигурност, но много малко свобода нямаше почти никаква престъпност. И мога най отговорно да ви кажа, че нямам нужда от никаква сигурност. Дайте ми свобода. Затова споразумението SWIFT трябва да бъде отменено. Госпожо Малстрам, имате думата. Благодаря. Сега споразумението е международно споразумение, което по което сме постигнали договореност. На някои това не се харесва. Някои от вас гласуваха за, но едва-медва. Но, в крайна сметка, е, е, тази, този, този парламент одобри това споразумение с доста голямо е, мнозинство, като там залегнаха различните начини, по които ще се защитават личните данни. Направи се преглед на начина по който е, се прилага това споразумение, направиха се предложения за подобряване. И, има такъв доклад. Но Междувременно се появиха а, е, твърдения и тази дискусия. Сега, а, е, ще видите, че в този доклад, че е, и Съединените щати, и Европейския съюз имат интерес от продължаването на функциониране на това споразумение за борба срещу фин, финансиране на тероризма. Сега, сега, разбира се, имаше някакви предположения, твърдения и аз и комисията решихме да напишеме писма на американците, обадихме се, аз разговарях лично и много надълго и на широко с секретара Коен, той отговори на много от въпросите ми. Има още някои въпроси, които трябва да бъдат е, до изяснение, Комисията ли ще, бъде, ще отиде във Вашингтон, ще можете и там да зададете въпроси. Но в крайна... В край... Аз е, поисках те да ми напишат, че нямат пряк достъп до системата SWIFT в Европа и те ще го напишат. Обсъдихме различните формати. Знаете, че има и други формати на на SWIFT, които се използват от финансовите институции в целия свят. Знаете, че това е записано в преамбюла на нашето споразумение и те не, не се включват в обхвата на, на SWIFT. Так, така че, как, аз поисках допълнителни обяснения да видя как е, функционират нещата и е, се оказа, че е, различните механизми не са в противоречие. Сега, е, някои от вас споменаха медиите. Аз попитах е, по, по какъв начин и дали служителите на Националната агенция са добре обучени. Той каза, че те са обучени да работят с системите. Така че до тук, до тук сме стигнали в момента. Сега очакваме още допълнителни пояснения и изяснения в писмен вид от американците, а след това е, в различните работни групи се води, се има, се провеждат различни дейности има работна група за защита на личните данни, работи се и в комисията. Тъй като ние много, много насериозно взимаме тези проблеми. И сме, излизаме с предложения. Президента Обама дори каза, че може би отиваме много далече и той ще поиска от Конгреса да се изясни точно какво прави Националната агенция и какво може да прави и какво не може да прави. Но до тук не разполагаме с конкретни данни за това, че е, Националната агенция е нарушила разпоредбите на споразумението и за това не смятаме да суспендираме това споразумение. Благодаря, госпожо. Е, комисар. Приключваме с обсъждането на тази тема и резолюцията ще се